Добър ден отново. Не искам да отнема много от времето ви. Добре дошли на всички. Това са много важни мерки през 2010 Имаме широколентов интернет с ултрависока скорост и Европейската комисия иска това да бъде разширено. Целият Европейски съюз става дума за широколентов обхват, с мрежи от ново поколение и програмата за радиочастотния спектър. Всичко това е част от а, стратегията Европа 2020 година. Целта на всичко това е да направим така, че Европа е економика на познанията, и този ни идеал ще се превъплати в реалност. В комисията сме имали такива разговори в миналото. говорили сме за разликите между градските зони, селските зони. Искаме да направим така, че да има по-широк обхват. И ако Европа остава конкурентно способна, трябва да постигаме целите си. В днешното заседание искаме да получим допълнителна информация по отношение на ползването на честотите и се надявам различните представения, които ще изслушаме днес след обяд, да помогнат на господин Хокмак, както и на други колеги, да разберат по-добре какво се случва, как се случва какви услуги ще има в бъдеще, какви са разходите, които ще са необходими да се направят и да се види какво може да се направи за използването на тези честоти. След това мислехме за използването на широколентовия обхват и ползите, които може да предостави малките и средни предприятия и дали тези ползи са достатъчни. Дали в Европа имаме нужда от повече хармонизация или не. Е, времето ни е ограничено, така че без повече стъпителни думи ще дам думата на господин Хокмак. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички. Много благодаря на всички за присъствието. Много се радвам, че и докладчиците в Сянка са тук. Ние започваме дебати в различните политически групи. Тази дискусия за бъдещето радиочастотната ни аспектор. Е спектър, извинете, една от най-важните за засилване на конкурентоспособността на Европа, но и възможността да бъдем център на креативност и новаторство. Ако се притесних, господин председателю, миналата седмица, ако не се лъжа, когато имаше заседание на върха в а, Вашингтон. Говореше се, че това е срещата между двете най-големи економики в света. Това беше среща между САЩ и Китай. Проблема с това заседание беше, че то се основава на погрешни предпоставки. Штатската економика и китайската економика са номер 3 и номер 4 в света, докато европейската економика е економика номер 1. Понякога го забравяме това. Един вид отказваме се от амбициите си и трябва да ви кажа, че понякога си мисля, че явно искаме да бъдем номер 3, номер 4, но не бива да разглеждаме нещата така. Трябва Европа да бъде най-добрата. И да направим всичко възможно, а, за да бъдем първи. Политиката, за която говорим, ни дава голям набор реформи, които биха могли да създадат нови възможности за европейските економика. Искам да ви припомня едно нещо. Причината, поради която говорим за това, че Китай или САЩ са най-голямата економика, забравяме нашата, е, че те имат големи пазари, е, а пък ние имаме фрагментиран пазар. За това ги разглеждаме тях като едно и две, а себе си като три и четири. Трябва да ви кажа, че целият телекомуникационен пазар ни дава една възможност да реализираме един вътрешен дигитален пазар, и един истински вътрешен пазар, защото този пазар може всъщност да е на върха на нашето копие, да проправи път за останалите. Google или Yahoo, ако трябва да спомена – или каквото искате. Повечето нови модерни фирми, които се забелязват. Голямата част от тях са щатски. И а, съответните европейски въобще не достигат такива размери. Защо? Защото никога не са имали а, същия а, достъп до пазари. Тоест на глобалния пазар те а, всъщност имат а, много те са много ощетени. Това може да се забележи и в други страни. Така че трябва да направим така, че да сме водещи и в същото време да не забравяме, че Европа беше водеща, що се отнася до телекомите и мобилния интернет през 80-те. Тогава постигнахме общия GSM стандарт. Това означава, че можеше да има бързо развитие на оператори, но и бързо развитие на телефони, и така нататък. Че значи, не говорим само за нов телеком, а само един резултат и засилена продуктивност в бизнес живота си. И по цял свят можем да забележим, че това е една реалност. Интернет, широколентовия достъп, информационните технологии, всички те са подобрили производителността и са голяма част от производителността ни за бъдеще. Така че, когато го направим и обсъждаме и тази политика и други, дискутираме не само създаването на най-добрите възможни условия за телекомуникационната индустрия в Европейския съюз. Не, става дума за това, че европейския бизнес, европейската култура, услуги, нови фирми, предприемачи, мога да продължа да говоря още, ще имат най-добрите възможности в бъдеще. Аз мисля, че това ни дава отговорност отговорност да освободим голямата част от спектъра, който е необходим, за да бъдем водещи. Не толкова, колкото ни е необходимо, за да бъдем номер 3, а толкова, колкото ни е необходимо, за да бъдем номер 1, в смисъл да водим новаторството и появата на нови бизнеси. Това е една отговорност. Така че нещата или трябва да се направят, или няма нищо да се получи. Защото ако използваме предимствата, които имаме сега, ако не ги използваме, извинете, те няма да се появят отново. И а, телеком индустрията в глобален план ще изглежда съвсем различно след време. Голямата част от дискусията до момента беше между конфликта на интереси а, по отношение на новите търговски приложения от различни видове. Смятам, че това е погрешно. Смятам, че трябва да подходим към а, дискусията по друг начин. Първо, според мен, трябва да се говори за това как да направим така, че бродкастинга, съдържанието могат да се възползват от всички възможности на мобилния широколентов достъп. В същото време тази традиция не трябва да бъде възпрепятствана. Трябва, можем да променим структурите, за да сме сигурни, че имаме същото като днес а, излъчване и разпръскване, за да освободим максимално спектъра, но и да направим така, че когато преразпределим нещата, ние ще можем да компенсираме, когато това е необходимо. И при една такава цел ние можем да направим много повече. Господин председателю, когато погледна цифрите за това как се увеличава трафика, трябва да кажа, че са астрономически цифрите. Те са толкова големи, че човек ги забравя. По-късно ще се върнем на този въпрос, но от тук насетне до 2014 година се очаква да увеличим трафика до 30 пъти. Трафика на мобилни данни имам предвид. И ако погледнем отделните държави членки, онези, които имат най-голямо разпространение на широколентов достъп, показват и доста по-високи цифри. Така че от нас зависи. Искаме ли да имаме водеща позиция? Искаме ли да бъдем толкова гъвкави, колкото е необходимо, за да можем да направим така, че да бъдем лидери и да започне един истински вътрешен пазар за услуги и стоки, като използваме структурите на телекома. В същото време обаче по този начин може да има разпръсване и разпространение на съдържание. Това е така, но за да го постигнем, трябва да направим така, че да направим най-доброто за Европа, за да стане Европа най-добрата. Това може да ви звучи провокативно, но аз не ви провокирам, когато казвам, че Европа трябва да е най-добрата. Благодаря ви, очаквам с нетърпение да продължим. Ähm, Благодаря за встъпителните думи. Е, сега имаме трима оратори в е, първата сесия по 10 минути на човек, за да има възможност за въпроси. А, първо, представителя на Водафон, господин Физи. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви за тази покана да говоря днес след обяд пред вас. Ще бъда кратък, защото господин Кокмак каза това, което исках да кажа и аз мога само да се съглася с вече казаното от него. Според мен, начинът по който ни управляваме а, спектъра е най-големият такъв в нашата индустрия, безжичната индустрия. И вие, като вземащи отговорни решения, може да окажете голямо въздействие. Каква е причината? Тя е много простичка. Цялата индустрия на мобилните оператори, на разпърсквателите, излъчвателите, на всички, които използват тези ограничени ресурси, отговарят за огромен набор економически и социални дейности в Европа днес. И обемът и обхватът на това, което ще се получи посредством тези технологии, ще се увеличава в бъдеще. В същото време обаче общото количество спектър, което е налично за да подкрепим тези възможности, си остава същото. И за да бъдем точни, имаме точно толкова, колкото имат и китайците и американците. Т.е. няма конкурентно предимство от самото начало между някакъв регион в света, що се отнася до обема на спектър, който е наличен. Конкурентното предимство всъщност идва от начина по който ние използваме в максимална степен възвръщаемостта или социалните и економически ползи, за да можем всички да извличаме от това ограничено количество спектър, с което разполагаме. И а, колко интелигентно ще разпределим този спектър. Това ще определи дали сме конкурентно способни или по-конкурентно способни от американците или от китайците. В исторически план не се управлява добре спектъра Имахме търгове на 3G мрежи преди десетилетие, които всъщност за малко да усъкътят мобилните оператори в Европа. Оставихме също така напрежение между различните институции. В същото време запазихме и напрежението между различните групи в индустрията. Оставихме ги неразрешени. Никакви мерки не предприехме прекалено дълго. Нашата индустрия на безжичните връзки просперира въпреки, а не благодарение на начина по който управлявахме радиочастотния спектър в миналото. А, така или иначе, обаче, а, е, малко подценяваме, според мен, понякога напредъка си, защото предприехме големи стъпки а, е, към решаването на тези въпроси и комбинацията между политиката и измененията на пакета на далекосъобщенията бяха изключително важни стъпки напред за нас. Но те са само първите стъпки. Е, остава много работа. Искам накратко да говоря за двете сфери, в които като че ли имаме най-голям напредък и след това за онези, в които трябва да имаме още по-голям. Целите на нашата политика, свързани с дигиталния дивиденд във всички държави членки и неговото освобождаване до 2013 година, са голяма стъпка напред. През 2010, извинете, 2008 година публикувахме първия доклад на мобилен оператор, изобщо на някого в този сектор, където заявихме, че използването на този дивиденд ще освободи между 60 и 160 милиарда евро а, за Европа. И ако спазим тази си цел 2013, за 5 години това предложение ще се е превърнало в практически действия. Това не е много, що се отнася до спектъра и политиката, но 3 или 4 години след а, САЩ. Така че, след като преодоляхме първоначалните си страхове и първоначалната риторика между отделните страни, Оказа се по-малко болезнено да залагаме болезнени цели по отношение на този сектор, отколкото първоначално си мислехме. не трябва да се страхуваме в бъдеще да предприемаме такива промени, защото в миналото това беше факт. Трябва да направим много промени в Европа. Не само, що се отнася до спектъра, но и в други сфери, ако изобщо искаме да останем конкурентоспособни, пък и да продължим да бъдем такива. А ползата от вземането на решителни действия, а ние сме го правим по отношение на дигитални дивиденд, са ясни. А, спектъра в Германия миналата година бе подложен на търк и то успешен. Германия започна да разгърва мрежи от 4, четвърто поколение в селска Германия и 400 места с 4G технология до март месец се очаква да станат. Но Verizon е постигнал по-голямо разпространение на 4G мрежите в САЩ. Германия и Финландия са пионерите на четвърто поколение мрежи в Европа, както каза господин Хокмарк. И сега ни е необходимо всъщност да предприемем колективни действия в цяла Европа. Тоест, целта отново да бъде 2013 година, но да не се изхвърляме прекалено, когато говорим а, за други, свързани с спектъра. Първо, трябва да консолидираме вече постигнатото в политиката на спектъра. Още едно място, където има голям напредък, това е ползването от мобилната индустрия на, на личния спектър. Благодарение на измененията на директивата за GSM-ите, а вие там играхте наистина значителна роля, миналата година, 2010 година, използвахме нашите честоти, както и сайтове в мрежата, за да разшириме широколентовите а, широколентовия обхват до 90% в Германия, защото това е страната с а, една от най-низките нива на а, проникване на интернет. И днес във всяко едно село в а, Румъния може да се ползва интернет заради повторното използване на частотите на мобилните оператори за разширяване на мрежата от трето поколение. Същото се случва сега в Италия, във Франция и в Обединеното кралство. В, Инла... в а, и Италия и използваме отново този метод за повторно или нова употреба на тези частоти, за да изпратим интернет, широколентов интернет в села в Италия, където преди не е имало такъв. В Обединеното кралство очакваме да го разширим 90% от Обединеното кралство, като използваме GSM мрежата. Така че има много положителен напредък с истинска полза за гражданите на Европейския съюз. Тега има две места, където няма голям напредък, поне толкова колкото ни се иска. От една страна трябва да направим така, че наистина да изличаме максимална полза от а, спектъра, по-специално този, който се държи от публичния сектор – Намираме се във времена на финансова криза и очаквахме от тях наистина да открият кой спектър не използват и да ни го предоставят, за да го използваме ние от частния сектор. Трябва наистина това да стане факт. И накрая трябва да внимаваме да не сгрешим например, оценката на конкуренцията, предвидена в новата политика. Т.е. трябва да има надзор на пазара. Не бива да, забравя, да забавяме а, е, промените в спектъра или да добавяме несигурност. А, е, инвеститорите са изправени пред това. В Обединеното кралство това се забелязва. Всяка една оценка тук а, е, трябва да подлежи на същите оценки, каквито има сега защото спектъра не може да е претекст за създаване на нова регулаторна рамка. И накрая наистина, високите цени на спектъра. Дали се подновява или се предоставя за първи път, това може всъщност да урони голямата част от процеса, който ние прогреса, който сме постигнали. Знаем, че има на, голям натиск на бюджетите на държавите, но използването на цените на спектъра, за да се налагат един вид данъци върху един от а, секторите, който ще извади от кризата Европа, е перверзно. Така че ползата, която ще бъде за да речем публичните финанси, ще бъде една загуба в дългосрочен план. Така стоят нещата. Благодаря ви darf mich herzlich bedanken und darf ohne Umschweife. Искрено ви благодаря. И сега без никакви бавания давам думата на госпожа Катрин Сматя, която отговаря за специалните политики и стратегии на BBC. Thank you very much. Um, so, just to uh, you know, to, just to say first. Искам да кажа, че съм съгласна с голяма част от това, което вече чухме и то не е никак удивително, защото BBC е публичен оператор. Ние нямаме никакви предупреждения и сме отворени към всякакви идеи. Хората ни плащат за услугите и те искат всичко това, е тяхно право и ние трябва да работим с тях, за да го, им доставим това, което желаят. Знаете, че за нас е много важен успехът на iPlayer, но и на други технологии, но днес ние имаме водеща роля а, по отношение на цифровата ефирна телевизия, като част от а, а, преминаването към а, цифрова телекомуникация. Ако хората желаят да ползват а, старата линейна телевизия, те все още могат а, да го правят. Ние е, вече имаме опит и се убедихме, че нещата не са никак прости. Използваме е, нашите проучвания с цел да подобрим ефективността в работата си. И сега позволете да премина към. Извинете ми. Това, за което ви разказвах, е, като. Е, е, подход на BBC. Ние разглеждаме нашите потребители като хора, които желаят да получат а, а, различни услуги, ние да им ги предоставим по различни начини. Те искат а, да получат широколевтов достъп, а, мобилно а, да получават сигнала. А, тях не ги интересува къде се намираме. Е, ако вземем новините. Ако става въпрос за сватбата на, а, крал, в кралското семейство, повечето хора ще искат да седят и да го гледат пред а, високо качествения си телевизор с, ви, с висока дефиниция. А, но, ако не могат а, да го направят, те ще искат да го следят по друг канал. И обратно, докато го гледат, ще искат по интернет да видят какво тече по другите новини. А, през. що се отнася до, до предаването на новините в 10 вечерта, те искат да го гледат по телевизията в 10, но ако пропуснат нещо, да го видят по телевизията а, биха искали да получават и изображения на актуалните новини. Това вече се прави. Ние отчитаме е, тези желания. Искаме да се е, променят нещата колкото може по-бързо, но също така като потребители това да не става прекалено бързо. Значи искаме да доставяме информацията по различните канали а, дигиталната платформа е основната платформа, чрез която 45% от домакинствата получават телевизионният сигнал. Но в същото време това е платформа, използвана от много хора за получаване на сигнал на втория телевизор от домакинството. Приключихме с преминаването към цифрова телевизия в една четвърта от домакинствата, като процеса ще завърши към края на 2012 или началото на 2013. До сега нещата течаха без никакви осложнения, много гладко и план, защото имахме време за да се подготвим за това. Дигиталната ефирна телевизия доказва все повече своята а, успешност не само в Обединеното кралство. Ние използваме DVB-T2 а, и, и, и така освободихме 67% допълнителен капацитет. Ако а, използвате MPEG-4, а, ще ви е необходимо само 50% от а, типично ползваният капацитет. Това се прави, за да се повиши ефективността на използване на спектъра. Това означава, че ще може да освободим целият спектър необходим за разпръскване на сигнал. Защото DTT може да се окаже единственото решение за някои потребители. Чрез тази технология ние а, изпълняваме своето задължение за универсална публична услуга – това е много по-лесно, отколкото чрез сателитна телевизия. това позволява и получаване на сигнала с вътрешна антена за много от клиентите, които не могат да поставят антена на покрива и също така ни помага да водим в конкуренцията. DTT е една входна платформа, чрез която могат да се предоставят безплатни и платени услуги, но самият достъп до гейта е безплатен. така че по този начин можем да доставяме универсален достъп. Така, в средата на процеса на цифровизация, че чрез така да се изразя неефективна координация, между интеграторите и вземащите международни а, решения се наложи да променим плана си за цифровизацията. Не, не можехме <clears throat> да довършим до края процесът на освобождаване на каналите от 63 до 68 по, по УКВ а, защото ни казаха на сред на процедура, трябва да освободим и още допълнителна, <clears throat> лен, а, допълнителна част от а, спектъра. Всичко това има своята цена и това искам да ви разкажа. В Обединеното кралство имахме два канала от цифровата телевизия 61 и 62, които бяхме изградили вече и трябваше да освободим още, два, още няколко сигнала, канала, които използвах за радиомикрофони. А, <clears throat> частота, която се използваше от време на време а, и от други потребители. А, разчетите показаха, че само за изслужаването на два сигнала ще са необходими а, около 20 милиона. Ако трябваше да освободим и другата <clears throat> частотна лента, още 30 милиона. А, просто а, за да се одобрят тези услуги е необходимо много време. Това е много тежка задача. Не знам дали ще го довършим до 13-та година. Това направо е невъзможно в Обединеното кралство, колкото и странно да изглежда. А, в Европа а, се смята, че целият процес ще завърши до 15-та година ако беше трудно да се освободят 8-те мегабайта, а какво ще кажете за прехвърлянето, защото се иска да се прехвърлят а, към други потребители 700 МГц. Това означава ново разпределение на европейските мрежи, нова конференция по а, ИКТ няма гаранция, че ще се покрият същите потребители или също толкова територия. Някои хора, една четвърт от населението, може да изгубят достъпа до ефирни услуги и между 30 и 50% от домакинствата ще трябва да направят нещо допълнително, да пренастроят антените на покривите, например. Така че за потребителите цената ще е значителна, а мнозина ще изгубят изобщо телевизионния сигнал. Не казвам, че не можем да го направим. Можем. Просто ще трябва време. Предполага комплексно планиране и а, ново проектиране, много информация, е, която да достигне потребителите. И трябва да се е, разгледа внимателно, евентуално какви негативни последици ще окаже това върху нивата на ефективност. Ние разбираме напълно, че проблемът не е в това да се използва повече или по-голяма част от спектъра за разпръскване на сигнал. Въпросът е в какъв момент а, можем да преминем към други механизми и към широко лентов достъп. Рисковете и Цената за всичко това са ясни. Какви са обаче ползите? Доказани ли са те? Ние бихме искали заедно да проведем едно реално проучване, да видим какво означава а това за, а, по отношение на потребностите от нови услуги към днешна дата, какво ще е необходимо след две е, десетилетия, какви типове услуги ще имат е, е, нужда да ползват нашите потребители, а, как да се разположите в а, спектъра, а освен това как по-ефективно да се оползотворят отделните отрязъци. Аз не съм убедена, а, че. А, 700 МГц лента е най-подходяща за това. Всички услуги, които ще са нужни на потребителите след 10-20 години, трябва да се идентифицират и да направим така, че да остане място в спектъра, за да ги включим или да търсим други начини да ги доставяме. Искам да кажа, че ако искаме политиката ни да се опира на реалността, трябва да се осъществи задълбочен анализ. Трябва да се направи оценка на разходите. Както казах, имаме вече добър опит в това по отношение на цифровизацията. <clears throat> И за, 7, за да изчистим, освободим 700 мегахерца ще ни трябват около 5 милиарда. А, ако трябва да го направим сега. А, така че, а, ако трябва да се освободи 800 мегахерцовата лента, 2-3 милиарда. В края на краищата обаче, ползите от а, дигитализацията може да се отложат в времето, ако тръгнем твърде скоро. Ако обаче се подготвим по-добре и не прибързваме, може да се окаже, че усилията ни ще имат много по-добър резултат. Имам да, искам да кажа не само економически, а социален и културен а, план. Има културни ползи по отношение на а, разпръскването, а, ефирното разпръскване има и други свързани с, брод, а, с широколентовите технологии. Искам да кажа в заключение, че а, за а, гражданите телевизионните услуги а, са важни и а, следователно трябва да видим а, дали за тях поне следващите 10 или 15 години ще е ценно и важно да имат а, а, достъп до ефирните услуги чрез а, цифрова ефирна телевизия. Всичко си има цената, но ние сме сигурни, че всички ще успеят да се справят с задачата до 15-та година. Аз смятам, че до 13-та година, специално в Обединеното кралство, това не е възможно. Сега не е наложително да мислим как ще процедираме от там нататък. За това няма спор. Може би следващата а, стъпка ще бъде 800 МГц лента. Трябва да видим какво може да направим сега. А, Разбира се, реформата е много важна и тя вече се осъществява. Но всички а, части от спектъра позволяват оптимизация. Има някои, които а, не се използват напълно, а други не ефективно. Има свободен капацитет, така че нека първо да преценим какви са нуждите на населението и след като преценим тези потребности, е, няма нищо невъзможно. Просто всичко си има цена. И искам да приключа е, за цената. Цената трябва да се поеме от тези, които получават и ползата. Това означава, че както е направено в Обединеното кралство за изчистването на 800 МГц част от спектъра, където разходи се поемат от държавата, това трябва да стане и в Европа. По-полезно е да се използват спектъра за някои услуги. Това не означава, че сега ползващите спектъра в определената му част услуги не са ценни. Просто трябва да видим какво допълнително ще ни дадат новите услуги. Ако това допълнително е достатъчно, за да оправдаем а, тази, а, това преустройство на спектъра, трябва да го направим. И то трябва да го направим с поглед поне 20 години напред бъдещето. Благодаря. Благодаря ви, благодаря много. Сега Саймън Форч от SCF Associates. Благодаря много. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие и чест да говоря днес тук Имам интересна задача, защото за 10 минути трябва да ви убедя, че начина по който сме използвали радиоспектъра от 125 години насам е постигнат е, определен напредък и че основните неща все още са валидни. Може би трябва да се използва спектъра по-гъвкаво, Имаме а, сега повече възможности благодарение на компютърните технологии. Това, което бих желал да направя сега, е да разгледам кои са движещите сили за използването на спектъра в бъдеще и да отговоря на въпроси по какъв начин става разпределението на спектъра днес и дали това е правилният начин. И накрая ще разгледам някои възможности за съвместно използване. Какво означава това в економически смисъл за Европа? Ще се опитам да покажа какви са ползите не само за индустрията, но и за обществото, за малките предприятия, както и за големите фирми. Това е графика която съм, по която съм работил от години. Всъщност аз тук съм подценил разрастването на използването на мобилните технологии. Виждаме, че мобилната индустрия е нараснала и заема все повече спектър, много повече спектър, отколкото, отколкото се очакваше. Това, което става извън Европейския съюз, е също толкова важно в мобилните технологии, когато става дума за продукти и за услуги. Ако разгледаме на страната на търсенето, можем да установим, че има силно търсене благодарение на нарасналите доходи, мобилните технологии непрекъснато увеличават броя на ползвателите си. Има също сближаване между предаването на данни, на гласови съобщения, на мобилен бродбенд, интернет услуги, интернет съдържание. Имаме също и модел от страната на предлагането. Тук очевидно е, че това е нещо като слон в залата, защото интернет индустрията сега оказва натиска, както и електронната, компютърната индустрия. Те искат да получат част от този спектър и да го използват по нов начин. А това е съвършено различен модел, което означава аз искам един, а, едно устройство или услуга, а, което използва радиосигнал и не искам да съм ограничен от лицензирането на спектъра. Това са цифрите на Сиско. За, 7, за Европа има 37 пъти увеличаване на предаването на данни чрез мобилни технологии. Виждаме, че действително растежа е огромен. Изглежда, че спектърът е, се поставя под сериозен натиск. Ако разгледаме анализа на ОВКОМ в селските, крайградските и гъстонаселените градски райони, виждаме използването, което е посочено в синьо тук въпреки че може да има лицензия в дадения район, съответното, на съответното място не се използва достатъчно, за това дали не би могъл спектъра да се използва по-добре. И дали недостига на спектър е изкуствен продукт, резултат от архаични политики, които се прилагат. Откакто започна регулирането на спектъра преди Първата световна война и много повече след нея, има три модела на управление на спектъра. Регулатори, командване и контрол, госплан, модела правителството знае дой добре, на основа, който първи е дал заявка, той получава и прочие. Имаме също идеи за максимизиране на а, стоеността. Има различни видове а, търгове. А, системата също, че пазара знае най-добре. Хората купуват спектър не за да предлагат услуги толкова, а по-скоро защото искат да саботират услугите, предлагани от техните конкуренти. Когато искаме да гледаме какъв да бъде третия управленски модел – идеята за а, гъвкаво съвместно ползване излиза на преден план. И вече имаме такова потребление в Wi-Fi, Bluetooth, също мобилните разплащания с електронни съобщения. Имаме също научни, технически начини на ползване на спектъра Имаме най-различни начини да правим това. Свидетели сме на едно отваряне на малка част от спектъра, който се използва много интензивно, както виждаме в Уединеното кралство. има опити да се освободи в известна степен мрежата от трето поколение, 3G. Има много технически възможности това да стане, за да можем да използваме съвместно спектъра много по-гъвкаво. Ние можем да крием сигнала, Налага се да направим известни математически разчети, за да установим дали съществува или не, защото звука е много нисък. Освен това, може да се използва и много кратък обхват. Има доста смущения и това става, защото се увеличава нивото на, на сигнала. Има доста публикации, които показват, че има много научни изследвания в тези два подхода за замяна на ширината на лентата с а, възможностите на компютърните а, технологии. А, това са някои от нещата, посочени на този слайд, които показват най-иродираните постижения и огромните възможности за малките и средни предприятия, за големите предприятия да бъдат по-изобретателни и да бъдат първи в прилагането на подобни технологии. Същевременно, радиоразпръсването, телевизията, показва, че в различни държави от Европейския съюз се използва ефирната телевизия. Беше интересно да чуем казаното от Катрин. Тя много добре показва по какъв начин радиоразпръскването може да стане по-ефективно. Може да се предава съдържание чрез широко лентов достъп и прочие. Моите деца не гледат телевизия, те гледат Макинтош. Те гледат телевизия по компютрите си. И така, бъдещите насоки е да се намерят практически альтернативи за използването на спектъра, за да се избегне а, взаимните смущения в сигнала. Ако разгледаме спектъра, бих ви е помолил да обмислите следното. Ако говорим за голямо пространство, за Wi-Fi, за предоставяне на обществени услуги, Тук говорим за ниско плащане, заплащане. Ако в Европа сме наясно как можем по-добре съвместно да използваме спектъра и да се използва обхвата от 600 МГц. Това би било много интересно и доста провокативно, бих казал. Тук виждате сценария, изготвен от едно европейско правителство преди време, където разгледахме възможностите за развитие на спектъра в бъдеще. Може би тук отиваме твърде далече, но въпреки това ние казваме какво означават освободените от лицензи общи спектри, какво означава white space и прочие. Също търговете, вторичното предлагане и прочие. Тук нещата са доста оптимистични. Ако се върнем към 2000-та година, преди по повече от 95% от спектъра бяха в сферата на командване и контрол. През 2010 а, има едва 21,6%, докато пазарните механизми обхващат 71,5%, освободените от лицензии са 6,9%. Интересният въпрос а, а, дали трябва да се увеличава повече а, това разпределение. На предишната графика видяхме, че 30% може да бъде съвместно използване. Може да има припокриване, може да се взема под найем и прочие. Какво означава всичко това за Европа? Това е огромна възможност за иновации, за създаване на нови работни места, за развитие на интелектуалния капитал. Ние сме свидетели на една нова технология, която се а, развива но тя може бързо да се развие, стига да се развие бързо интелектуалния капитал. Може да се допринесе по този начин за примахване на цифровата пропаст. Нещата ни опират изцяло до финансиране или до а, механика, а по-скоро до идеята за електроника, за компютърни технологии, които се прилагат на този континент. Благодаря ви. Благодаря. Изслушахме е, съвсем различни презентации с изключително много информация в тях. Сега ще имате възможност да зададете въпроси по тях, преди да започнем с следващата група презентации. like Имам въпрос към трима ви. Какво да направим, ако казвате да не правим това, което казахте? Ние тогава какво да направим? Ако освободим спектъра, има увеличаване на мобилния трафик и то драматично увеличение. И ако трябва да отговорим на това търсене, моля ви, дайте ми пример за това как да подходим. Както чухме от последния оратор, One solution, but uh, I'm not sure that will be... А, не знам дали ще е достатъчно, защото ще се използват и кратките области и дългите области. От друга страна ще се увеличат всички видове трафик. Колкото повече мобилен трафик има, толкова повече има и в фиксираните линии. И ако вземем, а, примерно, бежичната връзка тук в тази зала, колкото повече се увеличава тук, толкова ще се увеличава и на фиксираните линии. И ще малките фирми ще продължават да използват и мобилния трафик. Тоест не може да изместим трафика от една сфера в друга. Моля ви, решете проблемите ни. Колегин Траутман. Колегата Траутман има думата. Благодаря. Искам да задам въпрос. Euh, euh, по отношение на разпределението на спектъра и освобождаването, т.е. извинете, сферите, в които няма нужда от лицензии. Трябва да подкрепяме новаторството, конферентните технологии, както споменахте, но трябва да разпределим част от този дивиденд и да го предоставим на новаторските области. Това ще е приложимо към всички действащи лица. По този начин всички споделяме отговорност. И подкастерите, и мобилните оператори. Така че какво мислите по този въпрос? Как биха могли те да играят активна роля за да дадем един тласък към освобождаване от лицензии и други сегменти, за да може разпоредбите, по които не се извлича материална полза, да се увеличат. Като депутат, каза следващия оратор. Работя по тази тема отдавна и установявам, че техническия компонент на този дебат за значителен наистина. Има понякога проблеми, да, особено при формулирането на ясна картина на базата на технически принципи, които така или иначе са много ясно записани и са много строги. Това се отнася и до нашия подход като членове на тази комисия. Това, което можем обаче да направим е да работим на базата на наблюденията си и на опита си. Сега, на базата на казаното от господин а, Фордже, Неговите деца не гледат телевизия, само Макинтоша пускат и си пускат каквото искат. Моите правят същото. Видяхме цифри и остава с впечатление, че интелигентните телефони до 2014 година ще се увеличават биометрична прогресия. И е ясно, че трябва да се предлагат технически разумни начини за развитието на тази технология. За да се говори на това търсене у потребителите за технологично развитие. Темайки през всичко това, аз малко съм объркана, когато говорите за това, че хората използват различни видове технологични ресурси, дали говорим за ДДТ или друго, явно има едно нежелание. Има... Трудно се предава посланието като че ли, че търсенето, технологиите върват в собствена посока. Така че във вашия сектор, е, според мен, би било желателно е, да придърпаме хората в тази посока, защото това ще им даде възможност да развиват своите продукти. Сега, както казах, аз съм малко объркана и затова искам да попитам господин Форд. Така както изглеждат нещата по-настоящем, независимо от а, това смислено и това предложение не е ли? И що се отнася до пакета на комисията, по който трябва да се произнесат а, и други? Опитваме се да споделим по един гъвкав начин спектъра. Какъв би бил според вас най-добрият начин да се удовлетворят бъдещите потребности, които вече един вид ни дишат във врата? Има ясна потребност, според мен, да се разработи един спектър, който ще бъде полезен като платформа за тези технологии да се отговори на потребителското търсене. Потребителското търсене, според мен, в най-близко бъдеще голямата част от потребителите точно това ще искат. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Аз а, искам да се върна към казаното от преждеговорившите, защото се говори за ползването на спектъра, за разпределението му, за ефикасното му използване, споделянето на економическата власт е един вид. Преждоговорившите, разбира се, споменаха това, което правят децата им. Какво обаче се случва сега? Малко хора говориха за координацията, да не кажа никой. Така както изглеждат нещата, имаме нужда от по-ясна координация между безжичните и широколентовите политики в Европейския съюз. И обръщайки внимание на всичко това, можем да разрешим част от проблемите по-настоящем с координация. Благодаря, казва председателя. Аз имам няколко практически въпроса, които искам да ви задам, защото това ме интересува. Ако може да ми отговорите. Обмисляме търсенето на новите частоти. Какво става сега за разпределението на частотите по-настоящем. Може ли някой да каже какво се е случило в държавите членки, как са разпределени тези частоти, какво не е разпределено още, какво се очаква да бъде, колко преговори още са необходими? Още нещо, защото колегата от BBC говори за разходите. Ако възникнат такива раз, а, разходи, означава ли това, че ако разрешим въпросите с разходите, то това ще бъде ли отговор за BBC и кой ще поеме тези разходи? Какви модели предвиждате? Ако може да ми отговорите на този въпрос, сега давам думата и на тримата оратори. Предлагам да започнем с господин Фордж, защото имаше доста технически въпроси. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Е, въпросът ви явно е какво ще правим от тук на сетне, що се отнася до честотите. От това, което аз забелязах и всъщност изненадам, че се случва, е, че голямата част от властите, свързани с радиоспектъра на национално ниво, на европейско ниво, всички а, искат да кажат какво да правим напред. Има обаче работни групи, всъщност една работна група, които казват, ако не в краткосрочен план, а в дългосрочен план отхвърлим настоящото разпределение на спектъра, които всички в индустрията ще се почуди и ще започне да си скуби косите, ако стане така. Не, че го предлагам. Та, какво да направим? Ние мислим също за пътя напред, какво трябва да се предприеме. През 2007 година направихме едно изследване за Deutsche Telekom, където разгледахме дигиталния дивиденд. 350 милиарда евро беше цифрата до 2020 година, която стигнахме. През 2007 го проведахме това. това, което ще препоръчаме, е такъв вид развития да се правят е, и да разглеждат много по-сериозно. Тоест, има една възможност в Европа да си завоюваме обратно част от технологичната позиция, която имахме преди в е, радиокомуникациите, в компютърната област и трябва много бързо е, да се направи нещо като пътна карта за това как биха били преразпределени спектърните частоти с новите технологии. Сега, новите технологии, за които говоря, не са нови, но преди това не сме ги виждали, защото са се развивали е, сред военните. Но вече излизат. CDMA, например, идва от въоружените сили на САЩ. Ще може да се патентова и да се използва. Това, което става ясно е, че все повече от тези технологии всъщност ще бъдат на наше разположение в бъдеще. Това, което трябва да направим всъщност, е, и се радвам, че чувам такива неща, е, че ако изберем този път, и това е много важно, то трябва да гледаме по-сериозно на техническото развитие. Но това трябва да стане по един подходящ начин, като, както каза Катрин, да се вземат предвид и ползите, и разходите. И в крайна сметка, кой ще плати? Е интересно. Еми, това прави този анализ а, на разходите и ползите и ни припомня а, всъщност анализа, който направихме преди 4 години за дигиталния дивиденд. И какви плюсове може да даде на Европа. Това, което според мен трябва да се направи, един анализ, който да разглежда и техническата част, и економическата, и да се види какви са ползите във всяка една от сферите, а, работни места, интелектуален капитал за Европа и всичко това да се събере заедно и да се каже ето как трябва да управляваме спектъра в бъдеще. Защото някакси нещата сега, като че ли ги започваме от нулата казваме в бъдеще така ще изглежда бродкастинга. Определен процент ще бъде наземен, или по-малък, или по-голям, или пък ще има някакво споделяне а, или общо ползване, ще се използват еди какви си технологии и така нататък. Това са възможностите, с които разполагаме, защото имаме огромни възможности за ползване на компютри с при много ниски цени. Ако погледнем мобилните телефони, имаме европейски чип, чип в повечето случаи една малка фирма от Кембридж ги прави. А, можем да го направим това, но това е един а, еднократен а, шанс, който ни се предоставя. не бива да го изпускаме. Отговаря ли това на въпросите? Да. А, един от въпросите ви ми хареса и той бе свързан с това дали ще се възползваме от тази възможност, а, за да дадем широколентов достъп на цяла Европа. Да, е моят отговор и това би трябвало да бъде един краткосрочен кръглен камък по този път. Затова аз предложих 600 мегахерцовата частота за този е, коментар вместо 2,2 гигахерца като частота. То идеята е, че наистина в тези частоти може да се направи нещо. Знам, че в някои държави това е много щекотлив въпрос. Имаме постоянен въпрос на това, че нямаме... Е, проблем, извинете, с това, че нямаме единен пазар. Имаме 27 държави и по някакъв начин трябва да ги обединим тези държави. Благодаря, казва председателя. Мога да дам думата на другите е, аз само един коментар искам да направя. Говорихме много за използването на iPlayer, за това как младите хора гледат всичко по интернет, на лаптопите си, но това, което правят те също е, когато има някоя програма, която им харесват, те искат да я гледат на голям екран, висока дефиниция. Е, така че има много услуги. Това, което обаче трябва да направим е да разгледаме услугите, които заедно искаме да предоставим и как така да ги напаснем, че да влязат в спектъра, с който разполагаме, или да използваме други механизми. Много ни интересва коментарите и възможността на тези уреди за имосвързване, за да може да се управлява добре ползването на спектъра. И да имаме интелигентни устройства, които да бъдат използвани. Това, което знаем и нашия отдел в BBC по развойна дейност се занимава с това, е, че нещата не са напълно готови. И ако искаме тези уреди да могат да използват един спектър и да има използване заедно с други ползватели без интерференция, без смущения, са необходими още изследвания, още научни проучвания и много ясни и силни стандарти. Иначе нещата тотално ще се объркат и никой нищо няма да спечели. Затова си мисля, че риска е да не тръгнем от един команден подход, който контролираме, и да се хвърлим в една пълна свободия на пазара. От една страна не, не ги, разбира се, противопоставям тези два модела, но казваме, че има един модел, който според мен няма да ни доведе до това, което искаме, и то е търговете. Ако проведете търгове в 27 държави, шансовете да координирате и хармонизирате и да извлечете максимална полза от спектъра на европейско ниво, са минимални. Още по-малки от минимални. Така че, ако имаме и тогава общ подход, мисля, че нещата са възможни. Има много възможност да се развием, разбира се, да направим така, че уредите да работят добре, но по това се работи. И Европа може да помогне за изследванията в тази сфера. Хубаво обаче да има координация, хармонизация, стандарти и това е пътя напред. Може би контролен подход все още върху използването на спектъра за постигане на оптимални а, ползи с ползването на интелигентни устройства, широколентов обхват, широколентови технологии – и мобилни технологии, но разбира се и фиксирани технологии, които могат да доведат до една 3D телевизия, примерно да гледате футбол на 3D. Това няма да стане утре в широколентовия обхват. Със сигурност мога да ви го кажа. Мисля Физи, it's Да, вие сте наред. Ами, аз бих казал много е лесно да погледнеш прочутата графика на Сиско и да се побъркаш и да видиш къде и да кажеш какво ще правим сега, от как ще излезем от тази криза, къде има свободен капацитет. Това щеше да е вярно, ако Европа не бе направила нищо през изминалите пет години, е, за да промени политиката си е, за спектъра. Затова казах, че е, може да има и опасни места потенциално, но не бива да се отдаваме на паниката. Няма криза. Стига да възприемем и реализираме онези стъпки, които вече са, се очертават. Има доста възможности доста неща вече се подработват в индустрията, в областта на оптимизацията на спектъра. Просто трябва да се продължава, както каза и Кетрин. Аз много се притеснявам за това, че крайният срок може да се отложи във времето от 13 до 15 година, защото през следващите няколко години трябва да се направят изключително важни неща, но все пак имаме технология и можем да подобрим и инфраструктурата и начина по който предлагаме услуги на своите клиенти. Тези графики, които виждате, които се показват от Cisco и от други, онагледяват нормалната среда, в която се осъществяват телекомуникациите през миналите години или десетилетия дори. Е, ние имаме разработени модели на действие, като ги е, следваме, мисля, че няма да сбъркаме. това, което трябва да направим, всъщност, е да си признаем, че в 27-те държави членки не се справяме много добре с спазването на графиците. А днес повече от всякога е важно своевременно да се реализират на практика вече взетите решения. Въпросът ви е изключително удачен. На практика ние в Европа взехме решение да оставим на страна дебата за спектъра около 700 МГц. След един дълъг и пространен, задълбочен дебат, ние решихме, че е в интерес на Европа да се освободи част от 800 МГц спектър, за да се използва за други неща, включително широко лентов достъп. Но никъде не сме го направили. Така че в случение на Германия и Финландия, почти във всички други държави членки, трябва просто да приложим тези решения, които на практика вече три години обсъждахме и взехме. И честно казано, аз разбирам, че Катрин се интересува от това в дългосрочен план да е ясно каква е следващата част от спектъра, която може да се освободи но в момента мене не ме интересува изобщо какво ще е на разположение в спектъра след 5 години, при положение, че толкова време вече говорим за едно нещо, повече ме интересува това нещо да се свърши. И то да се свърши от индустрията своевременно и то по един разумен начин, така че да не струва толкова много, защото ми струва, че именно с подобен род разходи правителствата се опитват да си закърпят бюджетите, за което се извинявам. А, всъщност а, въпросът, който трябва да разглеждаме отново и отново е колко от планирането вече е свършено. И след като изчистим този въпрос, може да гледаме напред към бъдещето и какво ще правим с спектъра от там нататък. Благодаря. Е, искам да поясня. Всички планове за цифровизация в Единеното кралство – бяха направили на базата на презумцията, че ползващите спектъра няма да трябва да освобождават 800 МГц част от спектъра. Държавата предварително беше взела тези решения преди европейската хармонизация. Напълно съм съгласна. Аз не съм казала, че няма да свършим работата по цифровизацията а, своевременно казвам, че няма да направим така, както трябваше. Просто няма да направим всичко, което се иска и което за нас е нещо ново и да го направим до определената дата. Напълно съм съгласна, че трябва да се реализират вече взетите решения. Да, благодаря за тези пояснения. Искам да ви благодаря за дадените отговори и за допълнителната информация, с което приключвам първата част от панелната дискусия и ще помоля участниците във втората и част да заемат своите места на подиума. Благодаря на тримата докладчика. So, may I ask uh, the new panel... Искам да помоля участниците във втория панел да вземат местата си. As we met already. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. He's here. Hello. So, thank you very much. And I... Благодаря ви много. Можем да започнем втората част от днешното изслушване. Ще продължим по въпросите, които засегнахме по време на първата дискусия. Ние разгледахме как стоят нещата към момента, но е добре да видим как ще се развият в бъдеще. Затова сега ще говорим за капацитета в бъдеще. Искам да дам думата на Кристофер Гао, който отговаря за спектърната политика в СИСКО. Разполагате с 10 минути после по изражението на лицето ми ще разберете, че времето ви изтича. Целта беше да се разгледа капацитета за бъдеще и как това е свързано с спектърната политика като цяло. Ще ви покажа една а, графика за това как нещата изглеждат днес. Става дума за това как се очаква да се развие трафика на мобилни данни през едните години. Тук виждаме, че има почти отвояване всяка година от 2009 до 2014. Статистическите данни за това изследване потвърждават тези данни и че през 2014 няма да... Ще говорим вече за 6 мегабита на месец. Е, и това се дължи на развитието на видеото, видео на а, мобилни, на а, компютрите, на лаптопите. Ако вземем iPhone, той създава повече от 30 пъти по-висок трафик, а лаптопа 1300 пъти повече. Т.е. има едно а, сериозно увеличение. А, а таблетите не се учитаха, когато се направи това изследване. Ако погледнете тази графика от ясно наляво, виждаме как се развият нещата в източна и западна Европа. 30% до 2014 от целия световен трафик ще бъде в Европа. Европа е не само най-голямата економика, но и също мястото, където има най-голям трафик на мобилни данни. В момента скоростта е 691 килобита на секунда, докато в Северна Америка това е 418. Ако искаме да запазим преднината си, трябва да предприемем действия и тук регулаторните органи могат да изиграят роля. Една от сферите, върху които се фокусираме, е лицензирания спектър за мобилен широколентов достъп. Крайните срокове се виждат, е, до кога трябва да се освободи спектър. Имаме тук предвид е, преразпределението на 800 МГц спектър. Имаме е, дигитален дивиденд. Имаме 2,1 ГГц също, но тук нещата ни опират до европейските решения. Аз очаквам останалите оратори да се спрят на лицензирания спектър, за това ще говоря за нещо друго. В презентацията на Vodafone стана дума за това. Има и други оператори, които говорят за втория цифров дивиденд така както се вижда в програмата за радио Спектъра. Аз ще говоря обаче днес за по-различен въпрос, а именно системите за достъп, бежичен достъп. Това е доста технически слайд. Искам да се спра на няколко елемента. Отляво виждате сегашното състояние на нещата за стандартите за Wi-Fi, а дясно още е дефиниран стандарт. Трябва да отбележим на първо място скоростта. Новите стандарти ще позволят много по-висока скорост до 1 гигабита в секунда. Също колко спектър ще е необходим. Преминаваме от канали 40 МГц на 160 МГц канали. Тези стандарти могат да бъдат готови до 2013, за това трябва да се помисли от страна на регулаторните органи за това. Програмата за политиката в радиоспектъра вече поставя основите на мислене в тази посока. Защо има значение всичко това? Защо сме толкова заинтересовани от Wi-Fi? Защо говорим за нови стандарти? Първият въпрос е за офлоудинг, за трафик на мобилните данни. Видяхте статистическите данни в началото. Господин Форч също говори, че има преминаване към а, преминаване от мобилен трафик към Wi-Fi. В повечето случаи ние използваме а, нашите а, iPhone и други устройства у дома си. Искам да използвам един пример на Mobistar. Ако имате iPhone и го използвате, той автоматично а, установява дали има мобилна а, Wi-Fi мрежа и превключва на нея. И това е така, защото искаме да се прихвърли в, при всички възможни случаи трафика към Wi-Fi, така се увеличава капацитета за Wi-Fi. Не става дума само а, за освобождаване на Wi-Fi данни. Искам да спомена и за някои за социалните приложения, а, бежичните видео мрежи, които използват Wi-Fi системите. Също за болниците. Ще свържа всички тези приложения там, където можем да използваме високо разделително видео в предоставянето на грижи за пациентите. Също може да се предават съобщения Що се отнася до видеото, става дума за осигуряване на комуникации. Access access um, mobile, uh, uh... За тези, които осигуряват uh, грижите. Ако разгледаме пространството, което се използва за обучение, виждаме, че тук е, има идея за използването на бежично видео в е, класните стаи. Можете да проведете дискусия на много различни места между е, различни преподаватели чрез видеоконферентни връзки. Това е пример от образователната сфера. Има и пример а, от а, в мрежите у дома. Има все по-широко използване на видео у дома, съдържание, което се генерира, видео, осигуряване на а, защита на домовете чрез а, а, видео. Какво може да се направи за всичко това? Господин Фордж е, говори за нелицензирания спектър за 600 МГц обхват. Е, ние бихме искали 5 ГГц обхват. Имаме, че Wi-Fi които оперира в 2,5 ГГц. Япония, САЩ, Западна Европа, дори Индия в известна степен вече имат спектър, който може да се използва за Wi-Fi при 5 ГГц, така че има глобално разпространение. Виждате и зелените линии на графиката. Ние искаме разпространение в цялата лента. Мисля, че това може да се направи, като използваме съществуващите системи. Не трябва да се намесваме в а, а, ползването от а, радарите или от а, военните. И така в резюме, в заключение, искам да повторя, че мобилните комуникации нарастват експоненциално. Има много основания за това да искаме разширяване на широколентовия достъп, за да установим мрежи в здравеопазването, в образованието, в домовете. За да отговорим на тези потребности е необходимо а, да има лицензиран и освободен от лицензии спектър. И ние предлагаме парламента да допринесе за развитието на програмата за политиката в сферата на спектъра, като поиска разпределение на 5 гигахерцовият лента. Председателят, благодаря. Сега искам да дам на господин Патрик Ван Нифтик. Благодаря, господин Хокмарк. Благодаря за тази възможност да говоря днес пред вас. В контекста на това заседание ще говоря за капацитета за бъдеще и по-специално каква роля могат да играят сателитите или пък вече играят в този контекст. И така, първо, откъде сме? Ние сме от SES, e ние сме глобален сателитен оператор, 24 сателита имаме, които покриват целия глобус. Под тази структура SES e имаме две фирми, които определят работата ни. Едната се казва Astra, другата World Skies. SES e от, в Люксембург, на два часа от тук. Освен това имаме офиси в Обединеното кралство и в Холандия, както и на други места в Европа. Предоставяме сателитни възможности, най-вече за видео, за данни, за широкото колентово обхват, телефония, за обратен транзит на телефония по мобилни телефони, правителствени услуги и така нататък. Посредством Астра, нашите сателити, достигаме до 125 милиона дома с услугите TH. Що се отнася до Европа, има 17 сателита над Европа, които покриват е, територията на страна на Европа, в зависимост от отделните услуги, C, KU и K, като частоти. А, съвсем накратко искам да покажа, че сме глобален оператор, но сме фокусирани върху Европа. Виждате нашите сателити на слайда. Трябва да спомена, освен това, че ние действаме от тук като център и можем да работим и в други части на света, разбира се и в Африка и Азия. Много е важно да се подчертае и между другото не е лесно да се чета тези слайдове, може би не ги виждате, но сателитната индустрия около 85% от тях всъщност е свързана с комуникацията, т.е. спътниците служат най-вече за това. Сателитна навигация, спътникова навигация, те са важни, разбира се, от политическа, стратегическа гледна точка, що се отнася до това, те представляват голяма възможност за комуникация. А какво се случва днес и в бъдеще? Ние смятаме, че сателитите дават възможност. Uh, uh, сателитите биха могли наистина много а, видове приложения да използват. Сателитите могат да го използват като предоставят капацитет, т.е. възможности, а, е, по-добре от всяка една друга а, услуга. Можем да даваме а, point-to-point -point, предоставяне на услуги, да предоставяме свободни канали, да предоставяме групиране на ползватели, HDTV канали, услуги с добавена стойност това, което трябва да спомена тук, е, че спътниците могат да предоставят широколентов обхват и Астра по-специално може да го прави. Още една важна тема, която е една от важните тук, е ефикасното използване на спектъра. Смятам, че спътниците по един много добър начин могат да използват необходими, е, предоставения им спектър. Сега съвсем накратко ще ви обясня какво се случва. Ето ви един спътник, който покрива Европа с един вид частота. Същата частота може да се използва и в друга част например, в този случай над Западна Африка може да се използва. Може да се използва отново за Южна Африка. И може да го отвоим, като използваме една поляризация, след това друга поляризация, т.е. двойно се използва спектъра. Ако погледнем новите системи К, те изглеждат като мрежа от клетки за мобилни телефони, там може дори тройно да се използва. Тоест на всеки 2-3 градуса може да се използва. В космоса на всеки 2-3 градуса има нов сателит, така че това може да се повтаря многократно. Тоест тези частоти могат да се използват многократно. Сателитите, и смятам, че това е много важно в контекста на днешния ден, могат да предоставят е, покритие навсякъде, където и да е. Например, цяла Европа. В този контекст искам да кажа нещо за широколентовия спътников обхват. Едва ли може да го четете отдолу от това, което пише на слайда, но аз ще се опитам да го разкажа. Спътниците могат да дадат едно решение на дигиталния вододел, защото те веднага покриват съответното място и може да стигне до всяко едно домакинство, независимо къде се намира то. За един спътник това не е никакъв проблем. И днес нещата работят. Има широколентови услуги, които се предлагат на съвсем достъпни цени на клиентите. Какви са плюсовете на спътниците? Това е незабавния а, достъп. Ако имате LTE за всеки един дом, тогава ще са необходими много инвестиции, за да можете да го постигнете. Освен това, остава и въпроса с времето. Някой го посочи вече мащабираемостта. Днес посредством сателитите може да се преодолее вододал, е, дигиталния вододел. Съвсем бързо може с широколентов достъп да се решат проблемите на хора, които нямат достъп по настоящем. А, освен това, на съвсем а, добри цени имате даунлинк от 2 мегабита в цяла Европа. Освен това, от същите спътници може да получавате и HDTV. Също така трябва да се каже, че търсенето най-вече се основава на видеотърсене, защото спътниците са най-добри за видеоразпределение. Няма технология, според мен, която да може да разпределя така добре видео изображение, както с пътниците. А, ние, според мен, вече сме достигнали до вашите цели, т.е. можем да предоставяме тези услуги, които има днес на пазара, посредством широколентов достъп. Продължаваме да се развиваме. Имаме 2 до 4 мегабита, има системи, които бяха пуснати на по-високочастотните, например Касат които предлагат до 10 мегабита за секунда. И нещата продължават да се развиват. Що се отнася до новаторството, мисля, че спътниците са пионерската технология, особено ако погледнем дигиталната технология и е, промяна. Това е една от първите платформи, където нещата започнаха да се случват 96-та година с канал Сад Франс. И ако погледнем начина по който сега се зареждат пътниците, над 90% от тях са дигитални. Що се отнася до прехвърлянето към дигиталните технологии, спътниците са много напред. Освен това, всички тук са запознати с HDTV а, е, и Гледахме всички Световната купа на висока дефиниция. Преди няколко години това изглеждаше нещо далечно, а сега най-вече заради спътниците всичко това стана възможно. Както виждате днес, дори в Европа имаме над 300-320 всъщност канала налични. продължава да се развиват спътниците, най-вече е, телевизията ги развива, защото хората търсят сега вече дори три измерна телевизия и все повече се ползва от домовете. Освен това, един друг пазар е пазара за търговска технология и обмен на информация. Европа може да служи като център, за да предоставя свръзки с Азия, Африка и други части на света. Има обаче едно нещо, което не бива да забравим, особено що се отнася до политиката, която обсъждате днес. Сателита трябва да продължава да действа като една технология, която да дава възможност на другите да се развиват тук. За да изградим един спътник са необходими много средства. Три години са необходими. След това то ще е в космоса 50 години, да речем. Така че е много важно спътника да бъде разположен в стабилна регламентационна среда. Така че каквото и да направи Европейски съюз в тази политика е да даде стабилност на регулацията. Искаме Европейски съюз да не променя регламентацията, защото това може да окаже отрицателно въздействие върху регулаторната среда, в която работят спътниците. А пък, както знаете, те имат достъп не само в Европа, а останалата част от света и е много важно в цечестотата да има такава взаимосвързаност, защото ние предоставяме от Европа много интернет услуги за Африка. Освен това е важно да има хармонизиран спектър, който да продължава да е наричен, за да може а, да отговарим на търсенето. За да съм ясен, не говорим за нов капацитет или нов спектър. Чисто и просто това, което искаме е да ни предоставите една стабилна регуляторна среда, която да доразвием и да дадем възможност Европа да постигне своите цели. Колегите споменаха Сиско и аз ще ги спомена. Има едно изследване, което показва, че голямата част от широколентовите е, услуги, които се търсят, са за видеоизображения. И спътниците са най-добри в предоставянето на видео. И това е, не трябва да се състезават технологиите. Според мен те могат да се взаимодопълват, като ние може да предоставяме видеото в една широколентова среда на предоставяне на услуги. Ще спра до тук. Искам съвсем накратко само да кажа, че утре има една а, кръгла маса, която е организирана във вашата сграда, така че може да присъствате. Благодаря ви. Надявам се да съм спазил времето. Thank you very much. Благодаря много. Благодаря, е, че спазихте времето. Благодаря и за изложението. Сега ще дам думата на Денис Лископ, директор на програмите за научни изследвания в Телеком Екол де Менеджмент. C'est un exercice difficile d'être le dernier à parler, finalement. Благодаря, господин председател не е лесно последен да вземеш думата, защото вече от много от важните и интересни неща прозвучаха в залата. Искам да благодаря на колегите за така добре подготвените изложения за това изслушване. А сега ще насоча вниманието ви към нещо, което ни много на сърце, за което всички ние сме работили толкова време, а именно а, съобщенията в контекста на единния пазар. Много от нещата вече бяха казани. Първо, ясно е, че е необходимо да признаем какви са потребностите. Гражданите и фирмите все повече ползват комуникационни услуги. Те са неизменна част от мобилността, от трансграничното движение. Хората пътуват много и именно в контекста на пътуването, те имат нужда да общуват, да поддържат връзка, да ползват Wi-Fi мрежи, да могат да ползват мрежи 3G или своите смартфони. Така можем да кажем, че използването на мобилни технологии се а, очертава като фактор, който може да засили а, своб... и заздрави усещането за ползване на една от свободите, за които така се радваме в Европа, движението. И сега дали това представлява част към създаването на един пазар, а именно един пазар в бродбенда, широколентовия достъп. За това не, не сме говорили. Чухме обаче, че сме разделени 27 а, отделни части части, бих казал, това са 27 аквариума, които макар да изглеждат свързани, рибата не може да премине от единия в другия, защото няма хармонизация. Затова трябва да се съгласим за това, че услугите трябва да имат възможност да пресичат границите по а, безпрепятствен начин, за да могат да се ползват от потребителите. Това е особено важно, когато говорим за малки и средни предприятия въпреки че те работят основно на местно и регионално ниво, те имат също нужда да се движат в Европа и да работят другаде, а не да стоят на едно място, макар да ползват основно като база своя офис, но те имат нужда също така и от добра скорост, за да могат да осъществяват добра комуникация, за да може цените от потребителска гледна точка също да бъдат прозрачни и известни. Затова е необходимо да имаме единен пазар. Ако го нямаме, трябва да разгледаме какво е в основата на фрагментацията. Току-що излязоха тук едни а, а, фактури, ето може да ги видите, други да може да ги видите, повъртят се по интернет. Ето един човек, който е платил 130 хиляди евро е, за а, една година. Е тук е този студент, който е използвал интернет, английски студент, ползвал интернет в Париж и изведнъж получава сметка за 8000 лири. Виждате какви сметки се получават за този вид цени. Услуги, извинете. Виждаме е, днес, че има доста пречки в това отношение. Говорихме за управлението на спектъра, трябва да говорим и за наценките, които стават огромни, когато човек пътува от една държава в друга и използва мобилни услуги. услуги. Това въжи за а, отделния потребител, но и за малкия бизнес. За една малка фирма може да се окаже непосилно да поеме такъв а, вид а, разход и за това да остане неизвестен и незабелязан от никого на картата на Европа. Има трудности, свързани с, с капацитета на спектъра. Това също трябва да се а, а, реши, защото е пречка. И може би не е лошо да помислим за един паневропейски лиценз, а, чрез който да може да се предоставят услуги насякъде в Европа, без да се мисли за управление на спектъра. Следващ факт структурата на комуникационния пазар е на олигополия. Много често лицензите се издават за дълги периоди, 15 20 години. Няма реална възможност за навлизане на пазара освен на нови играчи. Нещо, което би насърчило иновацията и би раздвижило пазара. И така, какви са отрицателни последици от тези три основни а, пречки? Първо, ние все повече отлагаме въвеждането или създаването на единен пазар в комуникациите. Аз работя отдавна в телекомуникациите. От а, а, прегледа на а, пакета нормативни актове за телекомуникациите мина много време сега, сега се прави нов преглед, но нищо не се казва по този въпрос. Много се говори за иновации. Иновациите се раждат там, където има много и дребни участници, които могат бързо да изведат на пазара своето нововведение. Е, сега чухме как стоят нещата по отношение на цените и услугите. Това не допуска малките и средни предприятия до системата, от която те да могат също да се ползват. Ще ви кажа една случка. Ние правихме едно проучване в едно, един малки институт във Франция. Имахме там един технически бизнес инкубатор, където а, и технически и бизнес специалисти работиха заедно. Въпросът беше как да се осъществяват грижи за възрастните хора по домовете им, а, чрез използването на нови а, технологии. А, някои от тези а, инженери споделиха, че а, много им е трудно да пътуват и да изнесат своите разработки извън Франция. Във Франция ги продават, но по-нататък не можат, докато в Америка това не е проблем. Не на последно място, това е част от общия пакет на нашите свободи, свобода на движение и на капиталите и на стоките и на хората, трябва да добавим към това и услугите. Утре а, казваме, че нещата се променят, може би утре, след 10 години, да видим как ще изглежда тогава технологиите от ново поколение. Може би, как да се изразя, ще има услуги, които ще ни позволяват по-ефективно да ползваме енергията, по-отговорно да се грижим за а, устойчивото а, развитие. Ще можем по-реално да работим от къщи. Може би такива неща ще стават. Ние не сме сигурни но вчера а, знаем какво става. Например, 2001 година направихме проучване за пренос на а, глас а, по а, интернет протокол, по настояване на един регулативен орган. Тогава никой не смяташе, че това реално може да се приложи в практика, така че ние не знаем какво ще стане утре, но трябва да насърчаваме иновациите. Да се върнем към дебата сега. Каквито и технологии да насърчаваме, трябва да имаме предвид малките фирми, защото именно те движат на, напред иновациите. Трябва да създаваме а, инкубатори, а, лаборатории, където те да могат да експериментират а, и да приканваме все повече дребен, а, от дребните предприемачи да се включват в този вид дейност. А, сега електронните комуникации, единния пазар. А, ние разглеждаме тази възможност, основавайки се на една пан е, европейска платформа, една такава платформа, ще може да облегчи е, такъв е, един обмен на услуги, защото а, там няма значение кой е свързан към платформата. Важното е да могат да се пренасят услугите. А, въпросът по преодоляване на цифровата бариера ни дава повод да разгледаме и въпроса с а, спектъра. Същевременно, чрез иновациите, хората могат да способстват за спадането на а, сега високите цени за някои услуги, което ще способства за развитието на един а, единен европейски пазар благодарение на различни политики, с които разполагаме, като например тези за управлението на спектъра, можем да се обърнем към тези задачи, да помислим към това, което каза Саймон преди малко, да мислим по-динамично за създаването на нови услуги, за ползване на капацитета чрез, спътни, чрез комуникационните спътници. Не бива също така да забравяме, че след като бъде разпределен спектъра ще излезат нови проблеми, които също ще търсят решение. Много се говори за цифровото разделение, но аз смятам, че трябва да отчитаме и политиката на конкурентоспособността. След като се създаде една услуга, цената не бива да расте, а напротив трябва да спада, да се приближава към цената на а, вътрешния пазар. Това го и знаем а, какво, а, до какво води а, от опита ни във всяка от а, страната. А не бива на старите играчи да се дава възможност да свободно да се избират технологиите, а трябва да се използват най-добрата налична към момента технология а, защото част от спектъра може да се продава и на други технологии, но всичко това е свързано с колективното използване на въпросната част от спектъра. Трябва да а, се погрежим да не затваряме пазара, защото ще го повторя. Ако вземете Google, Microsoft, Amazon, те всички са започнали като малки фирми а, на етапа на експериментирането. Трябва да помним, а, пазара трябва да не се затваря, за да може ново навлезете на него да се установят и развият. И мисля, че с това ще приключа. Благодаря много. Thank you very much. Благодаря ви много. Това, което казахте в заключение за Google, Yahoo и останалите като предприятия, които са започнали като малки предприятия. Има и шведска компания, която се опитва да предлага платени услуги. Понякога това изглежда доста радикално. Не са много успешни, не са могли да се разпространят в цяла Европа, тъй като има някои проблеми, свързани с авторското право. Може би ще се преместят в САЩ и това са част от проблемите, които ви трябва да подчертаем. Сега искам да дам думата за въпроси и за коментари. Ако няма желаящи, аз бих искал да ви запитам следното. Вие споделихте вашето виждане, вашите познания в тази област. Вие казахте, че нещата много бързо се променят. Не знаем колко промени ще настъпят, но че трябва да направим нещо. Всичко е много сложно. Може би това малко иронично да звучи но тази констатация може да се направи за предишната дискусия. Всяко изказване, всяка дискусия, която изслушваме, ни кара да се чувстваме още по-объркани. Затова искам да попитам, какви конкретни предложения имате за промени в проекто директивата, за която говорим днес в Европейския парламент разполагаме с по две минути, когато се изказваме в пленарна зала. И затова на всеки от вас давам по две минути, за да кажете как трябва да се променят нещата. Господин Гол, първото, което искам да направя, и това беше в предложението ми накрая, да се увеличи предлагането без лиценз в 5 гигахерцовият спектър. В лицензирания спектър, който също е важен, е важно да се спазят сроковете залегнали в програмата и да започнем да разглеждаме възможностите за допълнително разпределене на лицензирания спектър. Председателят, вие в СИСКО представяте тези графики за увеличаването на трафика на данни и на мобилни данни в частност. Днес вие не говорихте толкова за скоростта. Това е друго измерение, когато говорим за капацитета и за търсенето на все по-високи скорости. 100 мегабита за 2020, който да се осигури за 50% от населението до 2020 година. Може би ще говорим скоро за 1000 мегабита. Затова искам да запитам по какъв начин разпределения спектър днес – ще отговори на завишеното търсене, включително като се има предвид тези 800 е, МГц обхват, за който говори комисията. Мисля, че трябва да кажем, че колкото по-широк е канала, толкова по-висока може да бъде скоростта. Разбира се, има ограничения как може да стане това най-добре да се премине към технологии от четвърто поколение, 4G, може би не за 2020 ще говорим за 1000 мегабита на секунда, а по-нататък. Важно е, когато говорим за спектъра, да имаме не само FTTH, но и мобилните комуникации. And I think introducing fiber there it will go a long way to um, enabling better capacity and better speeds. Thank you very much for that. Благодаря много. Господин Ван Нифрик, относно това какво трябва да се промени. Ние не желаем кой знае колко промени от наша страна. Ние искаме от Европейския съюз и от държавите членки внимателно да помислят, да огледат цялостния контекст, как се развиват нещата в е, света, C-бендите и бендовете се използват от доста оператори в света. Кей се използват от е, сателитите отдавна. и предлагат услуги на крайните потребители. Сателитите могат да бъдат много ефикасни в използването на спектъра. За това може да се осигури много голям капацитет. Не мога да коментирам въпроса за 800 МГц лента. когато говорим за висока скорост за крайните потребители, Водафон каза, че става дума за за 90% покритие на Обединеното кралство. Сателитите могат да осигуряват преки връзки на крайните потребители или чрез опция Backhaul – за да могат да се осигурят добри връзки за хората. Господин Лескоп има думата. По първият ви въпрос Аз считам, че трябва да имаме общо европейски лицензи, така както казах в моята презентация. Трябва да имаме координиран, хармонизиран подход. Следва да имаме предвид идеята за единен пазар – това е идея, която е определяща за Европа. Затова се нуждаем от общо европейски лицензи. На следващо място как се предлагат а, те, как се използват. На мен ми харесва идеята за лицензи с, от отворен тип. не трябва да се допуска фрагментация на пазара, е, трябва да се фокусираме във високо ефикасни услуги. Това е първият елемент. Бихме могли също да предложим лицензионни системи и в други региони, особено за тези, които са труднодостъпки. достъпки достъпни. Ние трябва да помислим как можем да достигнем до хората, които живеят там и сателитните възможности са, може би, една отлична опция в това отношение. Аз също искам да се присъединя към коментарите, направени от предходните оратори. Има ли някой друг, който би желал да се изкаже? Ако няма, бихме могли да благодарим на участниците в а, този панел. Аз е, искам да споделя някои кратки впечатления с вас. На първо място, това, което говорихме, необходимостта за съвместното използване въпроса за паневропейските услуги, аз бих приветствал допълнителни стъпки в тази посока, поне такова е намерението на предложението, което разгледаме, разглеждаме. Та трябва да ни позволи да създадем такива възможности и за свързване на отделните оператори. Това би било едно от основните постижения. На следващо място, по какъв начин да се освободи достатъчно спектър. Това е дискусия, която ще продължи. Ние все още не сме готови. Предстои ни още работа. Моят доклад ще бъде представен в комисията в края на февруари. И аз ще приветствам всякакви бележки, които могат да бъдат ми бъдат предадени до тогава. Ако има такова увеличение на трафика, ако искаме да имаме най-добрите възможности за покритие и за скорост, трябва да помислим по какъв начин да отворим повече пазара. Европа ще се нуждае от 1200 мегахерца което е голяма стъпка от 800 МГц. Ние говорихме за това какво се случи през последните години. Имаме увеличаване на трафика, но какво ще се случи, когато се увеличат и услугите, когато се навлязат нови устройства, как смартфоните променят необходимостта от мобилен трафик на данни. iPhone, iPad, смартфоните не са, разбира се, последната, последната етап от развитието на тези технологии. Ние ще трябва да видим как се развиват нещата. Ще има, може би, увеличаване на ползването на такива устройства. Има доста неща, които не са ни известни на този етап, но пък знаем, че ни предстои огромна промяна и вероятно сме в самото начало на такава промяна. Аз се спомням, когато гледахме черно-бяла телевизия и се смят, смятахме, че това е върха. Наистина беше върха. Сигурно представителя на BBC ще се съгласи с мен. Нещата се променят и ние трябва да сме готови за промените. Економиката трябва да е отворена за тези промени. Може да се повтори това, което се случи през 80-те и 90-те години с навлизането на GSM. Сега бих искал да благодаря на всички ви за участието в това изслушване. Искам да благодаря на експертите от двата панела. Мисля, че заслужиха нашите аплодисменти.